Добър вечер. Следващата точка от дневния ред. Имате процедурен въпрос ли? Моля. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους κανόνες Уважаема госпожо председател, трябва да обсъдим правилника. Много колеги, сред които и аз, бихме желали да се включваме в процедурата за спонтанните изказвания и трябва да се а, даде време за това. Вие бяхте току-що в залата. Тези, които бяха а, включени в списъка, знаеха, че така или иначе ще се изкажат. Тези хора. А, които искат синя карта, отнемат времето на тези, които искат да се изкажат евентуално по време на процедурата за спонтанните изказвания. Знае, е, Ясно е кои искат да вземат думата при спонтанните изказвания и това трябва да се има предвид от съответния председател трябва тези, които са в рамките на спонтанните изказвания, да имат приоритет. Аз казах, че искам пръв да взема думата, искам да се ем, изкажа. Моля ви, искам да ми дадете 10 секунди. Добре, 10 секунди, казва председателя. Може да броите. Ето. И така, 10 секунди. 10 секунди изтекоха. Майкро.